Добър ден, предлагам да започнем нашата работа. Искам да се извиня от името на местото на Брюксел, може би ще дойде слънцето, те няма как е, във всеки момент да го сложат, но както и да е, днес се чувства пролета, така че да очакваме най-доброто. Имаме много работа днес. Марита, за съжаление, не е тук, е, защото в момента тя е в среща целия ден, тъй като иска да подкрепи е, тристранната социална среща в момента и за съжаление няма да бъде при нас. И имаме превод на всички езици, с изключение на хорватски. Представям си, че по протоколите от срещите 21, 22 февруари и 26 и 27 февруари нямате възражения, така че мога да ги обявя за приети и веднага давам думата на Агнес и Елизабет, които доста добре а, е, са запълнили своята вечер, доколкото разбирам, не са могли да спят а, е, много. Ако имам а, е, спомен, това е осмата тристранна среща, която вече даде резултати. Им давам думата съвсем кратко в синтетичен вид да представят някои елементи от този триалог. Благодаря, господин председател. Ще започна, както обикновено, с Агнес. Е, ние обикновено заедно се изказваме. а ще започна, тя ще продължи. Осма тристранна среща, как протекоха преговорите. Първото нещо става дума за е, контрол, който извършихме по време на работата бях, сключихме глобално колективно споразумение по членовете по които работихме заедно с съвета и това беше една първа фаза е, преди 13-15 е, дена и е, понеделник вечерта едновременно консолидирахме споразумението член по член и след това съображение по съображение понеделник вечерта в 20 часа и 45 минути можахме да кажем, скъпа днес, ние консолидирахме и приключихме преговорите с съвета. Казвам, консолидирахме и приключихме, защото наистина ние навлязохме в детайлите и сега вече ще имаме окончателен текст, който още не е на разположение, ще ви бъде изпратен в първия възможен момент. Кои са основните моменти в тези преговори. Първо, за а, срока. Това беше изключително важна точка. Ние сключихме споразумение за 12 месеца плюс 6 по нотификация на предприятията на държавите членки, на приемащите държави членки. Втора точка, изключително важна – вие си спомняте, в нашия мандат за преговори ние имахме двойно правно основание, което беше предложено така, че едновременно да гарантира защита на работниците и да подкрепи вътрешния пазар, който ще бъде включен в тази директива. Това са основните моменти, а днес ще се спре на подробностите. Ние е, говорим за разширяване на директивата от 96 година. Имаше един член. Е, съветът е, показа напредък тук и по отношение на него, и по отношение на съображенията. Но а, ние бяхме много упорити като преговарящи и успяхме да получим това, което искахме да имаме едно правно основание, един член, на който може да се позовава в своите решения Съда на Европейския съюз. Трето, възнаграждението. Ние запазихме нашата позиция, тя беше обща позиция, с други думи, заплащането включва минимална заплата на приемащата страна и бонус, който се предвижда така да се изплаща, че да отразява е, преговорите между всъщност да няма разлика между заплащането на а, е, местните работници и командированите работници, т.е. за равен труд, а, е, равно възнаграждение за обещетенията ние обърнахме внимание на редица коментари, които бяха ни изпратени, така че е, обещетението може да бъде платено или от е, страната по происход, или от приемащата страна и така нататък, но ние всъщност е, постигнахме сумата на това възнаграждение, gross amount, да бъде идентична между командированите работници и е, местните работници в приемащата страна. Аз мисля, че е, Агнес ми позволи, е, ще ми позволи да се спра на две много важни точки. Ние се борихме като лъвове за тях. Става дума за срока за прилагане и срока за транспониране. Не знам дали си спомнете, в текста на съвета срока за транспониране беше 3 години, нито една държава членка не може да транспонира преди 3 години и виждате има един максимален срок и срок за прилагане 4 години. Трябва да ви кажа, че аз бях изключително твърдо за спазване на срока от две години за прилагане, за да може да се вземе предвид европейската законодателна дейност и съветът прие две години за транспониране и две години за прилагане и накрая коригирахме една важна точка, която беше много важна за нашите испански и португалски приятели и която се отнася до транспорта. По транспорта е, това се урежда от лек специалист. Това е директивата от 96-та година, не е изменена, която ще се прилага до момента на прилагане на лек специалист. Съветът допусна една малка грешка през октомври. Те говориха за влизане в сила. Директивата от 96-та е, ще се прилага до влизане в сила на лек специалист, но влизането в сила е преди е, започване на прилагането, така че има три различни режима. Директивата от 96-та година, докато влезе в е, сила, след това ревизирана тази директива, т.е. има разлика между срока на влизане в сила и срока на прилагане. Това беше изключително трудно за всички държави членки три пъти да сменят режима и ние приехме, че всъщност ще се вземе предвид започване на прилагането, което всъщност се свързва с лек специалис. Аз искам да посоча, преди е, Агнес да вземе думата, че не е лесно да се водят преговори по един текст, който е толкова комплексен, който е технически от една страна, представлява различни интереси но и Агнес и аз обединихме нашите усилия, за да получим баланс между държавите членки от източна и западна Европа. Опитахме се да отчетем исканията на едните и на другите и няма пропаст между тях трябва да се постигне баланс между защита на работниците, защита на предприятията, колективните трудови договори. Наистина ние се опитахме да интегрираме всичко това в този текст. Наистина много добре работихме заедно и когато трябваше се борихме със съвета, наистина тогава бяхме изключително сплотени по основните искания на парламента т.е. те да бъдат спазени. И аз наистина искам да изкажа голяма благодарност на Агнес за нашето сътрудничество. Наистина рядко се среща двама докладчици от две политически групи, различни, да работят е, така е, сплотено, ръка за ръка. И още веднъж искам да благодаря и на всички докладчици в Сянка, които много опорито работиха и които ни дадоха възможност да искаме прекъсване на преговорите, за да можем да е, сключим предварителни споразумения на докладчиците в Сянка е, във връзка с е, тези преговори. И наистина, господин председател, аз е, още веднъж мога да повторя, че работихме в е, много добър екип, готим, не само Агнес и аз, но и нашите колеги от е, другите групи. Наистина имаме едно добро мнозинство в парламента, за да можем да е, постигнем напредък при този текст, който е кръгален камък в социална Европа. Uh, uh, благодаря, благодаря ви, господин председател, Благодаря на всички, които положиха усилия успешно да извървим последните крачки. Тук се включва и Елизабет, и докладчиците в Сянка, и секретарията трябва да добавя, защото те много помогнаха, както и правната служба. И трябва да кажа всички наши сътрудници. Така е, защото вече зависи от нас. разбира се, преди всичко са докладчиците, но и българското председателство да постигне споразумение по договореността от понеделник. Доколкото разбирам, днес Корепер има заседание. Там ще бъде изнесена информация. И ако всичко върви добре, Корепер ще ни изпрати писмо след заседанието си от 11 април. И тогава ще можем да предприемем и заключителните стъпки. Много научих в хода на работата, много съм благодарна за това. Мисля, че направихме нещо добро за европейските работници, европейските предприятия. Според мен това е най-ценното. Както Елизабет вече каза, постигнахме някои промени в политическото споразумение от преди две седмици за добавките – Успяхме да спечелим подкрепа в съвета от е, Чехия и Словакия. Според мен това е много важно, защото споразумението трябва да се основава на широка подкрепа и да можем да отстояваме всяка дума, която е залегнала в него. В понеделник е, работихме Подтекст, текст, който да удовлетворява различните държави и членки, да разсеем опасенията им, да правната служба активно работи, за да разяснява сумите, които се полагат като пътни разноски. Съветът беше формулирал своите изключения в областта на транспорта. Португалия подкрепи предложението и това си заслужава да се отбележи. Искам също така да подчертая, че В никакъв случай транспортните работници не остават без защита до влизането сила на лек специалис, защото директивата от 1996 година продължава да се прилага за транспортните работници. Прилага се действащата нормативна а, уредба и в междинния период. Тоест, директивата от 1996 година със своите правила продължава да действа. По искане на шведските заинтересовани страни внесохме малко повече яснота в текста по колективните трудови договори, за да се посочи еднозначно, че когато говорим за тях или държавите членки обявяват колективните трудови договори за всеобщо приложими или са в сила браншовите или регионалните трудови договори. В някои държави членки не държавата, а социалните партньори се договарят по колективните трудови договори, но това няма значение. Така или иначе текстът обхваща всички тези хипотези. Изчистихме текстовете за настаняването, за възлагането на дейности на подизпълнители, за отговорността на подизпълнителите. Това наистина е една огромна стъпка напред. За утвърждаване на принципа равно заплащане за равен труд на еднакво работно място. Както и Елизабет каза, според мен успешно защитихме равновесието между интересите на различните заинтересовани групи, на работодателите и на работниците. Правилата са ясни, приложими и на по-късен етап, вероятно през май, ще гласуваме тук в парламентарната комисия, след като Текстът ни бъде изпратен в писмото на Корепер. Но аз ще използвам времето до гласуването да убедя колкото е възможно повече колеги да гласуват в подкрепа на постигнатия напредък. Според мен работниците и предприятията в Европа заслужават това. Благодаря. Euh, Благодаря за информацията и за извършената работа. Ясно е, че е, в края на април е, ще бъдат представени позициите и окончателния текст. Представям си, че вие ще бъдете на разположение и двете, за да представяте информация и обяснение, която може да бъде необходима, така че да можем да се произнесем. И това трябва да мине в пленарна зала през юни. Ще видим как ще се развият нещата по-нататък. Във всички случаи благодаря много за извършената работа. Предлагам да преминем към следващата точка. Това е насоки е, за политиките на заетост на държавите членки. Това е много важна точка във връзка с осигуряването на заетост и веднага давам думата на докладчика господин Митропановс. Oh, Много благодаря. Мога ли да задам въпрос или затворихте точката? Ако отворя дебат по този въпрос и други ще искат да се изкажат, да няма да ни стигне времето. Само за да повторя това, което казахте, ние ще бъдем на разположение на всеки от вас, е, е, било двустранно, индивидуално, било на вашата делегация или политическа група, така че можем да разясним нашата работа. Това е, всъщност това е въпроса, който може би вие искахте да зададете. Господин Митрофанов има думата сега. Uh, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо искам да ви информирам за някои технически подробности. Ако погледнете базата данни на Европейския парламент, ще намерите там първоначалния текст на този доклад за насоките за политиката на работната заедост на държавите членки. Доклад е на Татьяна Жданока, която напусна Европейския парламент преди 3 седмици и аз я наследих така да се каже, и продължавам нейната работа. Първо бих желал да благодаря на всички докладчици в Сянка за много продуктивните и полезни обсъждания на вчерашното заседание. Ние наистина се опитахме да вземем предвид всички коментари, възражения и мнения, изразени от колегите от а, повечето политически групи този доклад не е обикновен. Това е малко по-специален, защото преди две седмици получихме много ясен сигнал от съвета, от българското председателство, че този път нашия доклад след като бъде прият от парламента, може да се вземе предвид от, и да се разгледа от а, съвета. Това е голяма стъпка напред не само за нас, за нашата комисия, а и за целия Европейски парламент. Какво ще стане в близките седмици? Надявам се, че ще можем да ускорим процеса на а, изготвянето на доклада, защото вчера установихме, а, намерихме много полезни компромиси, новата таблица с изменените компромиси. документа беше изпратен късно вечерта на всички наши докладчици в Сянка и се надявам, че този доклад а, ще може най-късно да бъде гласуван по време на мини-сесията през май. За такъв успех обаче трябва да променим времето за гласуване в нашата комисия. При е, първоначално това беше 25 и 26 април, но се надявам, че ще бъдем готови да гласуваме още на 27 марта. Разбира се, готови сме сега да изслушаме коментарите на нашите колеги от всички групи. Ще вземем предвид всички предложения, всички възражения и така нататък. И се надявам, че може би ще има много малко изменения, които ще се гласуват в пленарната зала. Ние ще се опитаме максимално да информираме групите за компромисите. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Прилап от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Както вече беше казано вчера, на заседанието на докладчиците в Сянка, нашият колега Митрофанов предложи да ускорим нашата работа, нашата група прие това. Сега по измененията. Благодаря на моя колега Митрофанов, че с такава ангажираност продължи работата на колегата Зданока и че е успял да изработи така добре балансирани компромиси. Колегите представиха някои предложения за изменения, които добре допълват доклада. Радвам се, че както моите изменения, така и тези на моите колеги бяха взети предвид. Новата версия на компромисните предложения отразява дискусията от първия кръг много добре. Имаме още някои въпроси. Радвам се, например, че се взема предвид насърчаването на предприятията, така и учредяването на малки и микропредприятия. Ние бихме предложили да се е, вземе предвид и предложението на колегата Адам Кокс. Става дума за постоянно провеждане на социални консултации. Много често те се провеждат твърде късно и не могат да бъдат е, достигнати всички заинтересовани страни, а много често тези консултации траят твърде кратко. Това по компромис 18, по него искам да кажа, че социалните партньори не са само синдикатите, има още много други важни организации, които трябва да бъдат взети предвид. Сега по изменение 5, надявам се, че Тук се отчита пакта за стабилност, защото той е много важен инструмент в стопанското управление. Много хора посочиха нуждата от връзка между личния и професионалния живот. Аз бих посочил, че всички предложения за гъвкави форми на заетост са от интерес за двете страни, за работодателя и за работника. Като докладчик в сянка за ЕПЛ, аз искам да направя всичко, така че съветът възможно най-бързо да получи резултатите от нашата работа и да бъде взето по съответен начин становището на Европейския парламент предвид ако е възможно до края на тази седмица да се постигне консенсус, ние на 27 вече бихме могли да гласуваме. Ако не се постигне консенсус, предлагам да се проведе изваредно заседание на комисията в Страсбург. Благодаря. Благодаря за СИД, социалистите и демократите. Давам думата на Господин а, Михаил Детиен. Добре, ще започна от начало. Искам първо да благодаря на господин Митрофанус за това, че толкова бързо продължи започнатата работа от госпожа Зданока. Мисля, че посочено от него положителни сигнали от съвета са изключително важни за нашата комисия. Ние като политическа група искаме да се възползваме от тези шансове и да работим за бързото приключване на доклада. Аз мисля, че колкото по-бързо приемем този доклад, толкова по-голяма е вероятността нашите искания да се превърнат в реалност. Съветът да вземе предвид този доклад. Въпреки това, смятам, че е необходимо да се запознаем точно с текста преди да го приемем и в момента правим това. Планирали сме още едно заседание. Важно е 20-те основни принципа от Европейския социален стълб да бъдат взети предвид и те са взети предвид. Също така младежката гаранция е важна за нас. Важно е младите хора да имат добри шансове за работа. Мисля, че настоящия доклад е, съдържа някои компромиси между политическите групи, които ние бихме могли да приемем, но въпреки това смятам, че са необходими още известни пояснения. Например, Европейската система за квалификация или насоките за пенсионната политика в държавите членки. За нас това са много важни неща и искаме да имаме яснота по тях така че от а, младежка до пенсионна възраст да имаме една пълна уредба. Благодаря. Благодаря. Не виждам друг. А, момент. Гуе. Не, също не. Така че вие имате думата, госпожа Аджея. Благодаря, благодаря председателю, благодаря на колегата за работата по компромисите. Да... През изминалите години а, виждаме а, всички тези демографски дефицити, които а, залягат и в основата а, на а, нашия документ за насоките. А, на тази фаза трябва да се е, преодолеят тези проблеми. В бурните времена, в които живеем, е, нашето предложение ще бъде една здрава основа, е, която ще отговори и на изискванията и очакванията на европейските граждани. Именно тях ние представяме тук в парламента и то по един категоричен начин. На разположение сме е, за да се постигне компромис по предложенията, за да се постигнат е, набелязаните цели. Що се отнася до нашите приоритети, както и през изминалите е, две години като докладчик по доклада, винаги съм се стремяла да отстоявам необходимостта да преодолеем бедността във всички нейни форми. В Европа сега имаме едно много тревожно явление, а то е бедните работещи. Все по-голям е броя на хората, които работят и независимо от това, те са изправени пред риска от бедност и социално изключване. Ето защо политиките на заетост трябва да гарантират достоен труд и достойно заплащане – това е а, основата. Економическите политики на държавите членки водят до този отрицателен резултат. И той се наблюдава много а, често и е пречка а, за стабилността, за растежа, за изпълнението на бюджета. Трябва да бъдат създавани качествени и устойчиви работни места, а това става с големи е, инвестиции. Ако не направим това, ще е много трудно е, да се е, създадат работни места, е, да се е, намали е, бедността и да се преодолее явлението работещи бедни. За малките и средните предприятия административната и е, финансова тежест е, са особено големи. Европейската е, комисия обмисля и предложение за един преход към възобновяеми енергоисточници, но това ще означава и закриване на работни места, е, там, където условията е, на труд са най-вредни, е, с изкопаемите горива. Трябва да мислим не само за младите със своите предложения, но и за трайно безработните, за младежите. Трябва да се работи за формиране на компетенции и умения, които отговарят на структурата на пазара на труда. А за трайно безработните – трябва да се работи а, за запазване на тези умения и компетентности, които те са придобили, когато са работили, и да се ориентират към преквалификация с оглед на кръговата економика, зелената економика, синята економика. По а, такъв начин ще може да се отговори на тези промени, които според мен много ясно се очертават в а, прехода вече все по-широко навлизат процесите на автоматизация, роботизация, навлиза изкуствения интелект и трябва да се отговори на тези нови изисквания. Балансирането на трудовия живот и семейния живот е един въпрос, по който трябва да се работи, защото в света на труда трябва да съществува и тази възможност за прилагане на по-гъвкави, ефикасни социални системи, които ще могат да поддържат това равновесие. Особено в тези сектори, в които се предоставят социални услуги, образованието на децата, социалното подпомагане – трудовата реализация и семейния живот трябва да бъдат балансирани, включително и чрез работа от разстояние, интелигентни работни места и други форми, които са ориентирани към нашите цели. Така ще е, може да се реализира пълноценно е, трудовата кариера и е, да продължи и развитието на личната сфера на семейния живот. Ако а, не отговорим на тези а, промени, а, няма да можем да решим един друг проблем. Все повече се повишава пенсионната възраст, отлага се във времето, хората работят все по-дълго и техните професионални перспективи трябва да бъдат съобразени с смяната на поколенията и предаването на уменията и знанията от едно поколение на следващото. Европа застарява, живее по-дълго и трябва да се отчита този а, фактор. Няма да има а, сигурност, а, ако а, не се гарантира преди а, всичко пенсиониране за всички рискови категории на една по-ранна възраст. Благодаря ви. Merci pour euh, e Господин Доминик Мартен. Благодаря, господин председател. След предуарията на госпожа Жиа, аз ще бъда много по-кратък, защото много съм се изказвал. Всеки от вас познава нашите 14 изменения, които а, бяха най-добре приятели. Това е една тема, която се появява практически всяка година. Същите думи, същите вопли, същите е, инструменти се използват, е, същите средства за постигане на е, същата, е, същото благоденствие, е, но бедността. Е, фигурира в цяла Европа. Аз ще бъда много практичен, защото ще съдя резултатите, които са всъщност лоши. Кратко, казва председателя, няма, не ми оставихте време дори да пина вода. И сега веднага давам думата на господин а, Чесновар. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Приветстваме е, измененията, които бяха внесени от членовете на комисията и очакваме е, дали ще можем да гласуваме ми следващата седмица, което ще приветства, ще ускори процедурата на приемането на текста. Да, благодаря ви. Сега от гледна точка на планирането ние бяхме предвидели 25 и 26 април, но всъщност може да го придвижим напред, за да може да се класираме за втората пленарна сесия през май. Сега преминаваме към едно представене на едно проучване на технологията за оказване на помощ за хора с увреждания. Имате досието за това проучване. То е много важно и веднага давам думата на господин Адам Коса за 2-3 минути да ни направи, е, да представи своето изложение. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нашата специализирана комисия се занимава с важни неща, свързани с хората с увреждания. През 2015 година предложихме да бъде извършено едно научно проучване – как е, функционират технологиите за оказване на помощ на лица с увреждания, най-вече лица с увреден слух, увредено зрение или е, с е, психически проблеми. Аз мисля, че трябва да се занимаем с тези нови технологии, защото в бъдеще те ще играят много важна роля в нашия ежедневен живот. Ние трябва да проучим как тези технологии ще влияят върху нашия живот, респективно с какви последици ще бъдем конфронтирани, когато се разпространят тези технологии, какви могат да бъдат и техните отрицателни последици. Във всички случаи те ще сложат траен отпечатък върху обществото, отчасти е, неволно. За нас е изключително важно във връзка с законодателната работа в Европейския парламент да бъдат взети предвид тези технологии и как е, да бъдат използвани за база за изграждане, по-скоро създаване на нови такива технологии и в какви случаи можем да се позовем на Европейската харта. Тоест гледаме нещата от медицинска гледна точка и от гледна точка на заетостта. Няма значение аспекта, важно е как в бъдеще ще работим с тези технологии. Трябва да вземаме отговорни решения и защо? Защото става дума за правни, етични и социални въпроси, които трябва да получат отговор. Технологията се развива изключително бурно, по-скоро техниката, и ние се опасяваме, че скоростта на нашата законодателна дейност не е толкова висока и като че ли тичаме след събитията. Очаквам с натърпение експозето на експертите, които са провели това проучване и искам да помоля колегите това проучване да бъде прочетено и от асистентите, поне е, резюмето на това проучване, защото наистина резултатите са много поучителни. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата веднага на госпожа Мария Ялмая, за да представи това проучване. Наистина това проучване е с много голям обхват, но е, все пак моля ви да се ограничите до 10 минути. Благодаря, господин председател. Ние а, е, а, е, проучихме а, възможностите и възприятията Три бяха уврежданията, които проучихме. Това е глухотата, слепотата или затрудненото виждане и аутизма. Днес искам да се спря на някои от резултатите от проекта, свързани с трудовата реализация. Бяхме разпространили в цяла Европа онлайн един въпросник – за това дали се използват подпомагащи технологии за справяне с уврежданията. Имаше активно участие и от трите групи хора с увреждания. Зададохме конкретно къде им помагат тези технологии. Виждате тук в графиката тя е по групи увреждания – в училище и в работата са най-честите отговори, в които се казва, че подпомагащите технологии играят най-голяма роля за хората с увреждания. Най-важни са те в училище и на работното място. Поискахме да ни дадат някои примери за подпомагащи технологии на работното място – Отговорите, разбира се, зависеха от вида увреждане, но много често се говореше за медицински изделия, както и някои а, основни технологии, които се ползват масово. Информационните и кому... комуникационните а, технологии с а, увеличителни екрани. Те бяха посочени от хората с увреждания на зренията видеоразговори системи и приложения за преобразуване на устната реч в текст също бяха посочени. Бяха посочени и някои нови технологии, например Виртуалната реалност и разширената реалност беше посочена като технология, която подпомага хората с аутизъм на работното място. Един от експертите каза, че това прилича на видеоигра – може да започнеш деня, да влезеш в офиса и в лабораторията да кажеш добро утро на колегите – можете да симулирате е, истински работни задачи. Е, това е важно за хората с аутизъм, защото е, социалните контакти са най-голямо затруднение за тях. Разумното приспособяване, което е, е посочено в Конвенцията за правата на хората с уреждания, се посочва като е, много важен елемент, е, много важен фактор за подпомагащите технологии на работното място. Има а, много простички а, и лесни приспособявания на работното място, които могат а, да а, помогнат много. Например, по отношение на аутизма а, могат да се разгледат такива възможности като наставници или а, промени в интериора Хората с аутизъм са свръхчувствителни към звук и светлина, затова осветлението може да бъде приспособено или да се вземат други мерки в обстановката. В действителност обаче се оказа, че все още има дискриминация спрямо хората с увреждания и тя започва още на етапа, на който се набират работници. Липсват знания от страна на работодателите как да предоставят това разумно приспособяване на средата, което се изисква по конвенцията. В крайна сметка, ограничено е въздействието на санкциите за онези работодатели, които не назначават хора с увреждания. По принцип, липсват достатъчно познания за хората с увреждания и трудовата им реализация. Това въжи а, както за работодателите, така и за хората с увреждания. И а, на последно място искам да се спра на слабостите в образователната система. Като цяло, образователната система и образованието се смятат за предпоставка за успешната трудова реализация на хората с увреждания. Но ето виждате този цитат на един от анкетираните експерти – ако хората с увреждания не са били включени в образованието, също като децата без увреждания, поради липсата на приспособяване, включително и чрез технологии, то тогава по-низката степен на образованост е, ще е, доведе до по-големи затруднения в намирането на работа. И подчертавам, това се дължи не на уврежданията като такива, а на по-низката образованост на тези хора. Искам да очертая и няколко заключения. Първо, много важно е конвенцията на ООН действително да се изпълнява. В е, нормативната уредба на всяка държава членка, трябва да се въведат тези норми, включително и ефективни санкции за нарушителите. Също така, технологичните възможности трябва да бъдат свързани с социалната сфера. Това означава не само универсален е, дизайн на подпомагащите технологии, но и разработване на нови технологии съобразно потребностите на хората с увреждания. И тук говорим не само за нови изделия, за нови е, прибори, но и за усъвършенстване на съществуващите. Трябва да се направи общ преглед на действащите приложения, технологии и изделия и трябва да се направи по-ясна привръзка между технологиите и услугите. Трябва да се насърчава и образованието, да се натрупват знания, които са основен фактор за шанса на хората с увреждания на пазара на труда. На тази основа ще се определи и ролята и използването на подпомагащите технологии. На следващото място трябва да бъдат обучавани хора с професии, архитекти, технически специалисти, полицейски служители, учители, всички те трябва а, да са наясно с специфичните потребности на хората с увреждания и на въвеждането на технологиите за тях. Появяват се и а, нови професии а, във връзка с а, прилагането и използването на подпомагащите технологии. И най-сетне трябва да се насърчава трудовата реализация – трудовия пазар трябва а, да а, бъде съобразен с потребностите на хората с увреждания, които ползват и подпомагащи технологии. Както казах, все още е огромна неинформираността за подпомагащите технологии и възможностите им на работното място. Тук могат да изигралят голяма роля и професионалистите, специалистите – които да осигурят, ако не нивото на разумно приспособяване, поне на приспособяване, което ще облегчи реализацията на хората с увреждания. За съжаление, все още обществото има големи бариери в нагласите си към хората с увреждания. И тук законодателството не може да изиграе особена роля. Тук по-голяма роля ще изиграе просветата, разпространението на информация, за да се преодолеят нагласите, стигматизацията и успешно да се впишат хората с увреждания в работната среда. Миалис Критикос, е полиция на благодаря, дам думата на господин Михалис Критикос. Благодаря, господин председател. На базата на проучването, което беше проведено, ние се заехме с задачата да предоставим а, разсъждания за ролята на подпомагащите технологии. Част от а, проучването беше направено при нас. Установихме основните правни предизвикателства, които се опитваме да регламентираме. Ние, а, ние гледаме на подпомагащите технологии от правна гледна точка с цел да видим как можем да бъдат включени, тъй като уврежданията с хоризонтален компонент. И на второ, на втора, на второ място а, видяхме, разгледахме проблема за достъпността. 21 от държавите изпълняват пълно а, правните и прилагат а, правните средства. И а, на трето място липсата на хоризонтални дефиниции а, в а, вторичното законодателство, в подзаконовите актове. Също така отговорността за щети, причинени от автономни подпомагащи технологии, които са били разработени чрез специални технологии, които могат да бъдат рискови за потребителите и това се разглежда дали трябва да бъдат при, а, приспособени към автономните технологии или подпомагащи технологии, които стават автономни, генерират много данни, които са свързани к, с личния живот на лицето с увреждане или лицето, което използва подпомагащи технологии, също така директивите за равно третиране, които изключват дискриминация. Това в момента се разглежда на европейско равнище, но все още няма уреждаща проблема а, разпоредба. Освен правните предизвикателства, установи установихме, че има етични предизвикателства, които не са непременно свързани с правното устройство, излизат отвъд това и са свързани с зачитането и а, прилагането на основните принципи на Европейския съюз. Това са предизвикателства, свързани с автономията на лицето, защото подпомагащите технологии може да повлияят автономността на човека, самоопределенето му и може да поставят под въпрос автономията на лицето чрез прилагането на различни форми на изолация, делегирането също така на правото на вземане на решение, отчетността, прозрачността и справедливостта, но и също така проблеми свързани с достъпа до тези технологии. Един основен проблем, който установихме е достъпността, финансовата достъпност на тези уреди как те могат да, да бъдат закупени в 28-те държави членки. Друго предизвикателство е свързано с намаляването на човешкия контакт намалява ролята <clears throat> на човешкия фактор, на хората, които се грижат за хората с, с увреждане, съотношението между подпомагане и автономия, как може да се използват те от хората, не само за да може да се коригира някакъв дефицит, но и да се засили а, да се засилят възможности. Стигматизиращия ефект е много известен и проблема за вида помощ, която обществото а, оказва на хората с увреждане, особено хората, които се грижат за лица с увреждане. Как, какво да направим? в бъдеще предвид огромните предизвикателства. Може би трябва първо да обърнем внимание на задължението за зачитането и спазването на правата на човека и да намерим новаторски начини, за да може ам, подпомагащите технологии да са финансово достъпни. И това се прави в момента във връзка с роботите. Роботите, които а, предоставят грижи как те могат да бъдат предоставени на хора, които нямат средства. Също така въвеждаме на лична зачитане на личната свобода, личните данни, тази технология трябва да учита и този основен принцип още от самото начало. Установяване на процес за а, информирано съгласие. Това е правозащитен подход към технологиите също така да се отчете, че факта, че много от подпомагащите технологии имат потенциал да станат автономни, ние трябва да гарантираме присъствието на човешкия елемент, човека да бъде основният фактор за вземане на решение, ролята на етичните комисии в много сфери е много добре известна, не чак толкова добре известна във връзка с, с проблемите на уврежданията, така че може би трябва да обмислим структурите на европейско равнище, нови структури. Това е едно съображение, което може да се учите, но трябва да се а, настоява а, грижата, човешката грижа да бъде незаменима, да остане грижата от а, човешката грижа и тя да бъде наистина подпомагана, но не замествана от подпомагащите технологии. И е, ще спра тук е, и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата на ЕНП, на господин Бекер или на господин Каса. Агнес Йонгериус от социалистите и демократите. Благодаря за подробната презентация. Много съм заинтересована от този въпрос. Имах няколко въпроса. за работните взаимоотношения в рамките на вашата обща тема. Защото вие говорихте за възможните инструменти и средства за осигуряване на по-голяма достъпност за хората с увреждания. Смятате ли, че в едни трудови правоотношения работодателя трябва да плаща за тях? И ако отговорът е положителен, ако смятате, че работодателят носи тази отговорност, какво можем да кажем за а, хората, които все още учат, безработни са или търсят работа? В такъв случай не е ли вярно, че обществото като цяло трябва да поеме тази отговорност за достъпността на трудовата среда? И все в тази посока на разсъждения ако сега е много по-лесно да се навлезе на пазара на труда поради използването на нови технологии и по такъв начин може да се засили активността на пазара на труда. Смятате ли, че това ще породи дискусия за работодателите, които не осигуряват достъпна среда. Смятате ли, че така ще се стигне до нова дискусия за отговорността на работодателите? В някои държави членки вече се говори по тази тема. Смятате ли, че е уместно да има квота за хората с увреждания? Благодаря. Euh, благодаря за ЕКР. Госпожа Стефани? Госпожа Стивен? Uh, благодаря, благодаря на двамата оратори за много интересните презентации. За, за съжаление не можах да прочета целият текст, но искам да обърна внимание на етичните и социалните предизвикателства. Единият от тези въпроси е за безопасността. Тези дни всички чухме новината за пътно-транспортното происшествие с автомобил, който не е управляван от шофьор, който за съжаление завърши трагично. Дали ще са безопасни технологиите за хората с увреждания? Въпреки, че този пример, който давам, не е пряко свързан с въпроса, който задавам. Също така е много важно до каква степен хората с увреждания ще могат да контролират подпомагащите технологии? Кой ще взема решение дали ще се използват такива технологии или не? Самите хора с увреждания или проектантите, които си седят някъде в лабораториите, в кабинетите и си казват, о, това е една чудесна подпомагаща технология, която ще бъде много полезна за хората с увреждания ако проектантите не се обърнат първо към потребителите, то тогава ще излезе, че обществото се налага върху хората с увреждания и им казва трябва това да ви харесва, трябва това да използвате. Това е външен натиск. Трябва да се е, вземат предвид и мненията на хората с уврежданията, които да са там при проектантите в лабораторията, когато се разработват новите технологии. Защото не може просто да се проектират технологии и самодоволно а, обществото да каже решихме проблема, предоставихме тези технологии – на хората с увреждания. Мисля, че и в домашни условия тези технологии са изключително а, полезни. Особено когато поради увреждането си самостоятелността е намалена. Използването на подпомагащи технологии в домашни условия в никакъв случай а, не е оправдание за отказ от работа по социално включване. И транспортът трябва да бъде достъпен. И работното място трябва да е достъпно. Не е достатъчно да се обърне внимание само на семейната, домашната среда. Включването на хората с увреждания трябва да бъдат включени във всички сфери на социалния живот. Трудова реализация, отдих – социален живот. Подпомагащите технологии са само едно от решенията, но не са панацея. И мисля, е, че вашите е, изводи са съвсем правилни в тази посока. Мисля, че самите хора с увреждания а, имат а, а, право на собственост и опазване на личните си данни. И в този смисъл трябва да питаме самите тях. Няма защо да питаме лекарите или социалните работници и по такъв начин да бъдат разкривани личните им данни. А и не знам как застрахователните компании ще реагират. Това е една друга тема за разговор. Ролята на застрахователните компании, ролята на държавата която ще трябва да заплаща тези технологии, трябва да се обсъдят. Мисля, че това е социална отговорност или отговорност на държавата, а не само на работодателите, за да се осигури достъп до подпомагащите технологии за самостоятелен живот. Благодаря. Благодаря. Не виждам следващите оратори. И за ГУЕ, за зелените и вече няма и за ИФДД. И сега ще дам думата на господин Доминик Мартен, който обаче не иска думата. Тогава всъщност господин а, Футурис има думата. Благодаря, господин председател. Днес е Международния ден на лицата с синдром на Даун. Ние много добре осъзнаваме проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания. Проучването беше прочетено с много голям интерес обаче там се съдържат много насоки, много инструкции. Не знам какво става в други държави в Европа, но мога да ви кажа какво става в Гърция. Ние е, имаме много информация също така за хората с увреждания. Имаме конкретна ситуация в Гърция с финансовата криза, която се отрази отрицателно на хората с увреждания в училищата, на работното място. И искам да кажа, че ние даже нямаме материали в училищата, които да са в помощ на тези деца с тези проблеми. реалността е наистина много тежка и жестока. Благодаря, председателя, благодаря. Сега давам думата на колегата или господин Критикос или госпожа Мария Жуал Майя. Благодаря за интересните въпроси. Благодаря за комплиментите по, на проучването. Има няколко аспекта, които ще свържа в различните, от, от различните въпроси. Първия въпрос, който беше повдигнат за квотите, да, квоти съществуват в някои държави. Част от проучването, което направихме, беше за регулаторната перспектива. Проучени бяха 40 бяха правени 40 проучвания в Германия, Португалия и Швеция, е, които отразяват различни региони в Европа. И това, което осъзнахме тук в тези проучвания на конкретни казов, казуси във връзка с квотите, в някои държави квотите са вече задължителни, но например в Германия – те са предвидени за частни и държавни организации и които не отговарят на тези, не спазват тези квоти, биват глобявани. Например, в Португалия също съществуват квоти, но те са задължителни само за държавни организации. Тук е малко трудно, защото важно е, че вече има позитивни аспекти, например тези квоти, но как се наблюдават те е нещо друго. За съжаление няма достатъчно данни, достатъчно индикатори по тези въпроси дали хората с увреждания работят. Ние нямаме достатъчно данни, за да можем да говорим за това. Разбира се, има и добри примери. Например, в Португалия и в Германия отново, ако работодателите покажат, че правят положителни усилия да ангажират хора а, с, с увреждания и да им осигурят а, условия, те биват награждани. И това е интересно, защото това е начин по който може а, предприятията да покажат и да се похвалят, че наемат на работа хора с увреждания, да се похвалят с социалната си отговорност и така нататък. Не знам дали искате да добавите нещо. И един друг аспект, който за мен беше интересен, е свързан с контрола върху подпомагащите технологии, както и а, подхода за определене на политиката от страна на потребителя. Обикновено промишлеността тласка технологията в различни сфери, а в този случай потребителя трябва да бъде включен в първичната фаза за разработването на технологиите. Потребителите трябва да кажат какво им е нужно в една технология и да а, подкрепят какво трябва да се направи. Те не заместват или не а, поправят нещо, което е щупено или функционира зле в а, а, организма, а трябва да щупят бариерите, които съществуват в обществото. И потребителите, особено хора с увреждания, трябва да бъдат включени. И това трябва да бъде включено в този иновативен начин за разработването на технологии. Разбира се, съществуващите бариери, са създадени от обществото. Начина да се влиза в сгради или в парковете, независимо от това дали имаме увреждане или не. Например, жена с, с детска количка не може да отиде в парка, ако има стълби и това е вече пречка макар че тази майка с количката не е жена с увреждане, тук подпомагащите технологии са много важни и на работното място. Някои примери, които дадох в презентацията, има прости неща, които работодателите могат да направят, но не осъзнават. Експертите ни казаха, че, например, имат подпомагащи технологии, които използват, например, компютри, там има едно приложение, което увеличава екрана, за да може да се чете по-добре. Има приложения други, които, например, превеждат картинката в думи или обратно. Тоест, тази огромна липса на информация блокира достъпността на хората до работните им места. И тук трябва да се предостави повече информация, разбира се, и стимули. Ако може да се каже, че, например, че нещо не става поради социални причини, може би ще трябва да се наложат да се наложи, може би, някакъв страх, който да задължи предприятията да въвеждат такива подпомагащи технологии. Беше споменат проблема за това кой е, е, управлява данните. Естествено, това трябва да бъде е, потребителя. Новопоявяващите се технологии, които се създават, например, за работното място. Но да кажем, представете си, че е, това е нещо, което взимате е, на улицата и лицето се упражнява в виртуалната реалност, социалните взаимодействия, извършването на определени задачи. Проблемът е, че машините и технологиите събират данни не само от отделното лице, но и от околната среда. Трябва да се отчитат правилата а, и желанието на хората да обменят личните си данни тогава, когато един потребител събира подобни данни от други хора. Това са някои проблеми, които трябва да обмислим подробно. По последния коментар от Гърция, аз съм от Португалия, при нас ситуацията е сходна и наистина е трудно, когато една страна има финансови трудности, наистина трудно е. Но има няколко неща, които а, извлякохме от това проучване, например това, което се опитваме да направим в тези случаи а, е да установим какви са най-добрите практики и какво можем да вземем назаем от други държави. Португалия беше добър пример в смисъл, че а, за, са затворени специалните училища и всички ученици са интегрирани в тъй наречените нормални училища. Това е стъпка за включващо образование. Имаше обаче един аспект, който трябваше да се разгледа повече в Португалия и това беше, че учебните заведения не бяха задължени да предоставят подпомагащи технологии за техните ученици и студенти. И отново имаше един добър пример. Прави се нещо добре, но не се довежда до край. Това е конкретен проблем, който трябва да се реши в а, Португалия. В Германия, например, съществуват специални училища, но а, училищата и университетите са задължени да предоставят подпомагащи технологии. така, аз бих казала, разбира се, че парите не са всичко. И имаме много подпомагащи технологии на пазара, които трябва да се разберат по-добре. трябва наистина да се извърши отчитане и установяване къде се намират тези технологии, вместо да се изразходват много пари които ще бъдат на разположение само и ще обслужват само много малък брой хора с увреждания тук отново се връщаме с проблема за безопасността на подпомагащите технологии във връзка с, медицинските из, изделия. Ам, за да може е, е, нещо да стане медицинско изделие, той, а, той е вече минало през а, процедурата за сигурност, безопасност и това не е до такава степен проблем. и един един друг проблем обаче, който възниква в процеса на проекта, трябва ли подпомагащите технологии да бъдат определени като медицински изделия или да бъдат само технологии, защото ако са технологии, те са достъпни на всички. Една препоръка, в проекта беше графика за а, изчакване а, за определене на нещо като медицинско изделие и това не дава стимул на промишлеността да произвежда нещо, което, а, на което се слага етикет медицинско изделие. Извинявайте за дългото ми е, изказване, но има толкова много е, е, аспекти. Е, да, председателя, благодаря. Е, това. Е, сега премина, преминаваме към точка 7 общия бюджет на Европейския съюз, за да може да имаме размяна на мнение с комисията по 6 пилотни проекта. Веднага давам думата госпожа Андриана Сокова, заместник генерален директор в Генерална дирекция по работната заедост. Много благодаря, господин председателя ще представя проектите, е, които са в ресора на нашата генерална е, дирекция. Е, знае, че и вие работите по тези проекти. Преди всичко искам да кажа, че първият междинен доклад по подготвителните действия през 2018 година е прият на 27 февруари 2018 година Имаме подробности за целите и изпълнението на проектите, които се изпълняваха миналата година, както и тези, които ще се изпълняват тази година. В доклада даваме и примерен график за следващите стъпки. Ще ви дам повече подробности по трите проекта, които управляваме, именно по тези проекти. Ще има един втори доклад с финансов отчет, който ще бъде представен като част от проекто бюджета през май тази година. В ресора на нашата генерална дирекция имаме един пилотен проект и две подготвителни действия – първо насърчаване на кооперациите на домашните работници, схемите за ваучери за услуги, схемата за детската гаранция и най-сетне подготвителни действия за хората с увреждания. Започвам с насърчаването на кооперациите на домашните работници и схемите за ваучери за услуги. Това много помага да се борим с недекларирания труд и е, за подобряване е, на нивото на услугите. Първата година на изпълнението е 700 000 евро е бюджета, две са основните цели. Първо да се помогне на държавите членки да разработят схеми за ваучери за услуги и второ да се установи ефективен социален диалог в сектора. Пилотният проект ще предоставя техническа помощ, консултации, действия и препоръки за държавите членки, които се интересуват от разработването и развитието на този сектор за домашните услуги с участието на основните заинтересовани страни, общините, държавните органи, социалните партньори, организациите на е, домашните работници и работодателите. По втората цел е, ние е, се стремим към достойни условия на труд, професионализация на този вид услуги, въвеждане на права и задължения на работниците и работодателите и развитие на ефективен социален диалог. Секторът на личните и домашните услуги се състои от два елемента. Първо, услуги, свързани с грижи в дума, като например ранно детско образование, възпитание, грижа за децата, грижа за възрастни, хора с увреждания и болни. И второто направление или втората част са услуги в домакинството, почистване, гладене, поддържане на градините, дребни ремонти, уроци за наваксване и така нататък. Тук имаме две страни. От една страна доставчика на услугата, а, от друга страна семействата или домакинствата, които получават тези услуги. Имаме Европейска федерация на работещите в този сектор, имаме Европейската социална мрежа, както и представители на работниците в този сектор. Глобална Европа. Всички те ще бъдат нашите ключови партньори в изпълнението на проекта. Какво очакваме от проекта и от консорциума, който ще бъде избран, той ще трябва да извършва като минимум следните дейности. Първо, държавите членки, които са по-напреднали в развитието на сектора, ще организират задачите по две основни дейности, а именно събиране на добра практика за развитие на формалния сектор в домашните услуги и второ укрепване и развитие на социалния диалог с домашните работници. В страните, в които секторът е по-слабо развит, ще се разпространява добрата практика и ще се предоставя техническа помощ за разработване и внедряване на схемите. Дейностите на европейско равнище включват организиране на европейска конференция, поддържане на страница в интернет за добрите практики и някои насоки, както и техническа помощ за държавите членки и заинтересованите страни, които разработват схеми с ваучери за услуги и или социалния диалог в сектора. Комисията възнамерява да финансира пилотния проект чрез безвъзместно отпуснати средства. Имаме предложение с обявяване на конкурса през следващата седмица. Ще се публикува обявата в най-скоро време, за да бъде избран консорциума. Края за подаване на предложение ще бъде краят на юни, за да може да се подпише споразумението за отпускане на безвъзмезна финансова помощ до края на юли. На второ място имаме подготвителното действие за детска гаранция. Втората година на изпълнение е сега. Първоначалният проект беше посветен на картирането на съществуващо положение по отношение на ефективното зачитане на правата на децата и закрилата на тези права, както и анализът на реализуемостта, условията и приноса на една такава гаранция по четири конкретни групи. Първо, деца, които живеят в тежки семейни условия, деца в институции, деца на мигранти и бежанци и деца с увреждани или други специфични потребности. Целта на подготвителното действие за изграждане на рамка за детската гаранция ще се основава на резултатите от първоначалната подготвителна фаза на това действие. Трябва да се анализира и предложи как резултатите от първата фаза ще бъдат екстраполирани сред по-широка група деца, ако не в целия Европейски съюз. Изпълнението на подготвителното действие детска гаранция – включва предпроектно проучване. Крайният срок за внасяне на предложения в конкурса е април е, тази година. Изготвяме и решението за финансиране на разширяването през втората фаза на детската гаранция. Ще бъде внесено с проекто бюджета за текущата година. Действията са е, събиране на знания, експертни е, познания чрез съответните мрежи, консултации с е, омбудсманите, които са обществени защитници на децата, както и консултации и представяне на проучването пред Социалния, съвет, Социалния комитет на съвета. През 2018 година ще се затвърдят резултатите. Те ще докажат своята полза и ще се доразработят конкретните стъпки за следващия период. Третият ни проект е отново подготвително действие, реактивиране чрез схема за мобилност в рамките на Европейския съюз на безработни под 35 годишна възраст, включително и трайно безработни. Подготвителното действие реактивиране е, трябва да подготви условията за пълно интегриране на пазара на труда и възможности за мобилност в рамките на Европейския съюз Целим да се подобрят условията за работниците и лицата, които търсят работа, да се отстоява правото им на свободно придвижване като европейски граждани и да се попълнят дефицитите на пазара на труда поради несъответствие между търсене и предлагане на умения. Виждате, че през 2016 година бяха предвидени и изразходени 3 милиона, 2 милиона и половина от бюджета за 2017 година и още 5 милиона за тази година. Общо финансиране на този проект ще достигне 10,5 милиона евро. Мерките за подкрепа като част от схемата са разнообразни в съответствие с потребностите на пазара на труда, но трябва да се подпомогнат събеседванията в чужбина, езикова подготовка за лицата, които искат да заминат в чужбина, курсове за квалификация, финансови стимули за малките и средни предприятия, както и самонаетите с опростени процедури за разходната част ще бъде реализиран този текст, както и с една комбинация от възстановяване на средства и отпускане на безвъзмезна помощ. Чрез насърчаване на стажове, на чиракуване. Ще се подкрепя мобилността в други държави членки. Третия етап на проекта през 2018 година зависи от приемането на решението за финансиране. Това ще стане съвсем скоро. Обявата за конкурса ще се публикува през второто три месечие веднага след като се приеме решението за финансиране и възнамеряваме проекта да започне през третото три месечия на тази година. Има голяма промяна в сравнение с предишните етапи на изпълнение на проекта, защото се опростяват критериите за допустимост на, критерии, на консорциумите. До сега изисквахме участие на поне три а, държави членки в консорциумите – и имахме много мал, малко наброй проекти и предложения, получени в резултат на това изискване. Ние искаме е, да насърчим държавите членки да работят по-активно. Искаме да има повече трансгранични проекти, затова предлагаме да има двама партньори. Това да е достатъчно за формиране на консорциум, а не трима, както до сега. Искаме да увеличим и финансовата подкрепа при успешно настаняване на работно място. Поне е, две до шест предложения ще бъдат е, е, подкрепени с безвъзмезни средства, ако има тайно настаняване за минимум две години по проекта. Кандидатите могат да бъдат от частния или обществения сектор, членове на различните европейски мрежи и други субекти на пазара на труда. Според нас това ще даде допълнителни възможности за ускоряване на мобилността на квалифицирани работници в други държави членки и ще разшири обхвата на подпомагащите дейности за хората, които търсят работа, но не намират подходяща за техните умения и знания. Това са трите проекта, които управляваме. Готови сме да обсъдим изпълнението им, както и съдържанието на, предло... на предложенията, които ще се изпълняват през 2018. Благодаря. Марита Услов, е Марита която е докладчик, е, не присъства тук. Ще дам думата на Агнес Юнгериус от името на Марита. Агнес, давам ти думата. Uh, Не от името на Марика. Аз от нейно име ли да говоря? Добре. И добре, ще говоря. Ще говоря а, особено за за подготвителните дейности, свързани с грижата за децата, защото това е най-близко до сърцето ми. И също така е приоритет за политическата ми група. Грижата за децата трябва да беше одобрена в 2016 година за бюджета за 2017 година. И ако виждам тук, че за третия проект има търг обявен който беше обявен само преди няколко месеца, ние се интересуваме, а, ако е одобрението било в 16-та година за бюджета 17-та година. През април 2018 година се финализират всички проекти. Можете ли да ми обясните защо толкова дълго на време отне организирането на този търг. Можете ли също така да кажете във връзка с първата част на тези подготвителни действия, дали част някои части са били вече приложени, ако не, как можете да ускорите процеса и накрая ние съвсем ясно помолихме да се предоставят тези проучвания в Еврофонда и въпросът е какво мислите вие по този въпрос? Дали няма да бъде добра идея да се използват да се използва експерт експертните знания на а, Еврофонд, защото аз мисля, че това ще помогне в а, процеса на прилагане в приложния аспект, но искам да чуя вашите представи. Председателя, благодаря. Не виждам някого за ЕКР. А, за ГУЕ. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Благодаря по-точно за това, че получихме толкова подробна информация във връзка с пилотните проекти. Бих искала да задам въпрос във връзка с услугите, които се предлагат във връзка с домашните работници, сдруженията в тази сфера. Миналия път ние направихме подобни предложения, имаше добра реакция, така че можем само да благодарим. Това е приоритет за моята дейност, също и за моята политическа група. И когато миналата година приехме съответния документ, Сдруженията на домашните работници в моята страна, например, се радваха много, благодариха също и за това, че по този начин се подобряват техните условия на труд. За тях това съставлява голяма разлика и те се надяват, че с това се прави голяма крачка напред. Естествено, ние имаме редица въпроси, но от вашия доклад получихме отговор на повечето от тях. Все пак ще задам следния въпрос. Започнали ли сте нещо като диалог с държавите членки? Каква реакция има на подобна идея, положителна или отрицателна? Как изглеждат нещата с въвеждането на подобен ваучер за услуги. И също каква е ситуацията на местно и регионално равнище. Получихме много въпроси във връзка с самото изпълнение, например дали може да участва община. Това бяха въпросите, които искам да задам. През тази година ще има втора фаза на този проект и това вероятно ще даде възможност да приложим на практика резултатите от първията фаза на проекта, може би само на общинско равнище и можем да окажем малко повече съдействие на сдруженията или да се направи правна оценка във връзка с информацията. Благодаря. Веднага сега давам думата на комисията, за да отговори на различните въпроси, които бяха зададени. Благодаря ви предварително. Много ви благодаря за интерес в проучването и в неговото изпълнение. Във връзка с детските гаранции наистина имаше забавене за започването на проекта. Е, Тървю беше обявен днес. Е, това е съвпадение, разбира се, но ние първо обсъдихме дали проекта за детския, е, детските гаранции не може да бъде проект е, по програмата ИСИ. Е, е, не можахме да се подготвим по-рано. Проучваме как да организираме етапите на прилагането на проекта за детските гаранции, подготовката на търга от най-повече време, защото трябваше да определим какво да се включи в първа, първи етап и какво във втория. Вече като имаме е, търга, ще имаме предложенията, истинското прилагане в държавите членки. Е, децата се нуждаят от защита и закрила на правата им, не само в Европейския съюз. Вие приложихте еврофонда да бъде ангажиран в проекта. Те, е, пилотният проект обаче не може да бъде а, е, приложен с пряко управление, така че това не отговаря на правилата на финансовия регламент. Също така искаме трябваше да бъде предвиден начина на прилагане, начина на изразходването на безвъзмезната помощ. Това трябваше да бъде част от решението за финансиране, което също така трябва да бъде проучено по услугите, личните и домашните услуги, споменах вече, това е един много сериозен опит да се борим с недекларираната работна заетост. Вие знаете, че ние имаме платформа, където се обсъждат тези проблеми. Този проект беше представен там. Той беше много а, топло, интензивно приветстван от държавите членки, защото те искат а, тези услуги да бъдат решени професионално и предоставящите услугите да бъдат защитени и да се радват на същите права, както и другите е, работещи. Ние се опитваме също така да говорим с този проект и предварителните действия. Това е свързано с целите на Европейския стълб по социални права, независимо от вида работна заетост на хората. Както споменах, ние сме доста напреднали а, е, в подготовката на обявяването на а, е, търга и проекта започва да се изпълнява тази година. Председателя, благодаря. Ще получите графика по електронната поща и от тук нататък 3, 23 април е крайния срок за предаването в комисията на предварителните предложения 27 април крайния срок. Сега в 14.30 ще започнем направо с гласуване.